Hello, good afternoon. Добър ден. Моля, заемете местата си. Добър ден на всички. Добре дошли на семинара, организиран от нашата комисия. Поканили сме на този семинар експерти, двама от тях са до мен. Поканили сме и вносителите на най-релевантните петиции във връзка с шистовия газ. Поканихме двама докладчици от комисиите ИТРЕ и ЕНВИ. Госпожа Цавела и господин Соник. Комисията по петициите прие първите петиции през 2011 година и всички те са били включен, бяха включени в дневния ред през юни 2012 година. Някои от петициите имат общ характер. Там се повдигат общи тревоги във връзка с добиването на шистов газ, други от тях са доста конкретни, и добре документирани. Основните страни са Обединеното кралство, Франция, Полша, България и Румъния. Въпреки, че добиването на неконвенционален газ в Европейския съюз е на ранните етапи на своето развитие, гражданите проявяват много силен интерес към темата. В някои страни и региони имаше масови протести Франция, България и Румъния и настояват за мораториум, докато не се разработят по-чисти и безопасни технологии. Някои вносители смятат, че съществуващата правна рамка за разбиването е неадекватна и съдържа празноти, които трябва да бъдат запълнати. Повдигнати са конкретни въпроси и са предложени конкретни мерки. Първо, преразглеждане на праговете и второ, директивата за ОВОС, отнасяща се към тази дейност. Ефекта на разбиването върху а, подпочвените води не са отчетени в директивата за водите. Потенциалният ефект от химическите вещества, които се използват в технологията за разбиване. Въвеждането на нова рамка, която ще регулира тези дейности. Някои вносители подчертават, че проучването и експлоатацията на шистов газ – пречат на прехода към нисковъглеродна економика. Европейския парламент се отнася много сериозно към тази тема, което личи от множеството конференции и а, доклади от комисиите. Искам да спомена изслушването, организирано от комисията ИТРЕ за перспективите пред чистовия газ в Европейския съюз през октомври 2011 година и семинара, организиран от Комисията по околна среда за въздействието на добиване на шистов газ и нефт върху околната среда и здравето на човека през февруари 2012 година. По време на октомврийската пленарна сесия парламента ще приеме два важни доклада. Един е от Комисията по индустрия, именно доклада за индустриални, енергийни и други аспекти на шистовия газ и нефт с докладчи госпожа Цавела и доклад от Комисията по околна среда, а именно е екологичното въздействие върху добиването на шистов газ и нефт с докладчи господин Соник. Двамата докладчици са поканени, както казах на този семинар, за да, спомен... за да споделят своите знания. Не знам дали ще присъстват. Европейската комисия наскоро публикува три проучвания върху неконвенционалните горива, осъществени от външни консултанти. Там се очертава потенциалното въздействие на тези горива върху енергийния пазар, потенциалният ефект върху климата, върху добива на шистов газ и евентуалната опасност за околната среда и човешкото здраве. Ето защо смятаме, че този семинар е много навременен. Основната му цел е да даде отговор на въпросите на вносителите и заедно с това да даде на депутатите ценни идеи, които ще им помогнат в по-нататъчната им работа в тази област. Ще започнем Току-що ме информираха, че господин Соник е пристигнал. Ще започнем с господин Матиас Алтман, който ще ни предостави актуална информация за проучването върху ефекта на шистовия газ върху конта среда и човешкото здраве. Благодаря. Радвам се, че съм тук и мога да представя констатациите от актуализираното проучване. Ще ви предоставя актуална информация. Тя са очевидно основата е проучване, проведено преди 12 месеца за Комисията по околна среда. В този смисъл ние се съсредоточихме върху въпроси и аспекти, които са възникнали след последното проучване. Ако смятаме, където смятаме, че има напредък в научните знания, ние сме доразработили, доразвили тази тема, проучването може да бъде предоставено и в хартиен, и в електронен вид. Няма да чета всичките шест раздела на своето изказване, ще се спра само на основните аспекти, и можете да се справите с самото проучване. Основните въпроси са свързани с това, че в основата са проучвания, направени наскоро на Европейската комисия. Другите са проучвания, поръчани от германските власти на национално и регионално ниво. Тук са включени 3000 страници подробни научни оценки. С други думи, става дума за доста солидна основа за нашата дискусия. Независимо от това, все още има пръзнини в знанията, което е жалко, като имаме предвид факта, че в Съединените щати има богат натрупан индустриален опит. Но не всички от тези данни са на разположение за анализ. Има едно проучване, поръчно от Европейската комисия, което прави първи опит за първоначална обща оценка на риска на добиването на шистовия газ, по-конкретно хидравличното разбиване. В две колони е, да, са дадени оценки по проекти и оценка на кумулативното разработване на неконвенционално находище. Виждате, че при неконвенционалното находище има множество кладенци, в които се правят сундажи. Едно находище може да бъде на площ от няколко стотин квадратни метра. При оценка на проекта има редица рискове, които са обозначени като умерени, някои по-високи, някои по-низки. Когато обаче се прави кумулативна оценка, заключението е, че риск, кумулативният риск е висок. Няма да се спирам в подробности, тъй като нямам време. Ще се спра обаче на някой от тях. Ще ви дам един пример за емисиите и освобождаването на емисиите във въздуха. Тук виждате, че при един сондаж има рискове които са на определена величина, но кумулативно те стават доста високи. На хоризонталната ос виждате ефекта от експлоатацията. От подготовката на обекта до изоставянето на кладенеца и прекратяването на дейността. геоложките аспекти, които разбира се са много важна част от цялостния анализ. По отношение на геологията, ние не разполагаме с информация за дълбочина от 100 метра и повече. За неконвенционалния добив ние проявяваме интерес към защитната зона, и по-плитките ресурси и запаси от подпочвени води. Така че не е много лесно да дадем оценка на тези пластове. След малко ще ви представя някои графични изображения. Освен теоретичният анализ и анализът основан на сондажите има един много важен аспект, а именно наблюдение на качеството на подпочвените води, за да се установят евентуални отрицателни въздействия на колкото може по-ранен етап. На следващите слайдове е, са показани схематично дейностите свързани с, добиван, с неконвенционалният газ, искам да привлека вниманието ви към различните аспекти. В ляво виждате онова, което се движи отдолу нагоре в резултат на разбиването. Това не винаги е на лице, но е възможно тези геоложки разломи да съществуват и обикновено с, по, тях, по тези разломи може да попаднат химикали в подпочвените води. Също така, изоставените кладенци могат да бъдат през изоставените кладенци могат да попаднат химикали. В Северен Райн, Вестфалия, например, много важен район по отношение на неконвенционалния газ е район на многобройни сондажи, около 60 хиляди. Някои от тях са от няколко десетилетия и за много от тях дори не се знае къде точно се намират. И това са въпроси, които трябва да се отчитат. Третият възможен път е чрез скалите, повърхностните скали, така да се каже, това също трябва да бъде анализирано, трябва да се види как течностите могат да бъдат транспортирани без да попаднат в пукнатините. В началото не споменах, че и през сондажите, и по време на самия сондаж попадат множество химикали и отровни вещества. Сега една кратка оценка. Седиментацията е въпрос, който следва да се наблюдава. Като цяло това се прави преди самото разбиване. Предлага се оценка след разбиването, защото при разбиването се използва високо налягане. Както казах, трябва да се направи опит за анализ дали има разломи и пукнатини. Това не може да бъде анализирано като цяло и изобщо. Необходим е анализ за всяко конкретно находище. Преминаването на течности през разломите е било на правено в, е поручено в Германия в рамките на 30 години. Преносът може да бъде на между 50 и 100 метра. Както казах, става дума за 30 години, така че всички времеви хоризонти от повече от 30 години са неизвестни и научните изследвания не са се занимавали до сега с тях. Споменах 50 до 100 метра. Ако се опитаме да установим безопасни разстояния, на какво разстояние трябва да се осъществява разбиването от водните зони. Според експертите това трябва да е 600 метра плюс 300 метра от горния слой което не се счита за слой, тъй като не са толкова плътни, както по-дълбоките слоеве. Стигаме до заключението, че сондирането трябва да бъде поне на 1000 метра. Използват се съответни технологии и тогава безопасното вертикално разстояние от 600 метра е задължително. Що се отнася до химикалите, които се използват в хидравличното разбиване, е много важен въпрос, тъй като това е една от основните причини за заразяване и замърсяване. Химикалите се смесват с вода, а, и се инжектират. това, което се връща обратно от дейността разбиване, до сега са използвани различни химикали в различни части на света, по-конкретно в Северна Америка, в Германия през последните три десетилетия се използват, са били използвани около 300. Проведен е обхватен анализ на тези е, химикали. Заключенията. По, повече от половината от тези химикали могат да се идентифицират възоснова, предоставена от операторите – операторите, които в този случай става дума за Exxon Mobil. Останалата половина от химикалите имат нужда от допълнително проучване. За някои от тях е, не беше възможно да бъдат е, идентифицирани, което означава, че токсикологията е, не може да бъде установена беше проведено и второ проучване в Германия, а именно да се установи връзката между концентрацията на химикалите в течността, т.е. разредените химикали с вода, и истинската концентрация. Тази истинска концентрация или ефектна концентрация е тази, която води до 50% смъртност сред растенията и животните. Или пък може да се използва концентрация, която няма ефект. това са два вида анализи на химикалите – тук съм представил една таблица с използваните идентифицирани химикали, две колони. Концентрацията на различните, в различните проучвания се, е, са доста различни. Това означава, че тези анализи трябва да бъдат насочени е, към е, установяването на е, ефектната концентрация, въздействащата концентрация. Средната колона би трябвало да съдържа най-низките величини, но виждате два примера в червено, които показват, че понякога концентрациите са много по-високи. Заключението за мен е, че има потребност от допълнителен анализ, за да видим каква е въздействащата ефектната концентрация. Стигам до друг важен въпрос, а именно отработените води или отпадни води. Първият въпрос е, що е отработена вода в този контекст? Тя съдържа течността за разбиване, която се инжектира, в, но в пласта на въглеводородите също има вода. Там има висока концентрация от токсични вещества – тези води също така стигат до повърхността в процеса на разбиване. Ако погледнем концентрацията на тази графика, виждаме, че по-тъмната част е дела на водата, която се използва за проникване през геоложките пластове. А горната част е течността за разбиване. Това показва, че в хода на разбиването, връщането на течността от кладенеца съдържа високо ниво на химикали. Т.е. дори да няма химикали в течността за разбиване, отработените води са токсични и вредни. Друго заключение което можем да направим е, че част от течността за разбиване си остава под е, почвата и не се връща в е, процеса на обратно връщане на течността. Има няколко варианта за боравене с течността, е, която се връща. В Германия по принцип тя се реинжектира за да бъде тя депонирана в геоложките пластове. Рециклирането е възможно за целите на разбиване. Що се отнася до използването на водата за други цели, което се прави в САЩ, например в петролния сектор и, възстанов... и петролно възстановяване. доста сложна матрица съм представил тук. Тя трудно може да бъде разбрана в момента, но тя показва най-важната технология и различните варианти за боравене с връщащата се течност. Очевидно са необходими различни технологии за тази връщаща се течност, ако искате в крайна сметка да получите чиста вода. Или може би трябва да ще се наложи да се използва огромно количество енергия, което едва ли е целта. Заключението на германското проучване е, че в момента няма достатъчно окончателни проучвания и технологии, които да дават възможност за пречистване на течностите, така че те да могат изхвърлени по безопасен начин в реките. Експертът също така стига до заключението, че технологиите в САЩ не отговарят на нормативите в Германия. С други думи, е необходимо все още да се работи. Последният въпрос в проучването е баланса на парниковите газове. Тук са показани резултатите. Когато направихме този анализ преди година, емисиите, свързани с неконвенционалният газ, бяха доста по-високи, е, което се дължи на метана от връщащата се течност. Когато се върне течността на повърхността, тя съдържа не само вредни вещества, но има и метан. Това е, е газът, който се е, извлича. Но ако се използва процедурата в САЩ, баланса на парниковите газове е недобър. С други думи, е необходимо да се приложат най-добри практики, за да се ограничи въздействието на парниковите газове. Това, което можем да покажем тук в долната част, направили сме сравнение с биогаз – Разбира се, там е, парниковите газ... емисиите на парникови газове са доста ниски. По... В Обединеното кралство е направено проучване, е, поръчано от Европейската комисия. Там е, базисната стойност е доста ниска. Извинявайте, Обединеното кралство е конвенционалния газ. етапът на горене е в тъмно. Ако направим сравнение с газът, внасян от Русия, синьото е доста по-светло, т.е. преноса по газопроводи на разстояние няколко хиляди километри води до значителни емисии на парникови газове. Ако погледнете неконвенционалните газове, малко по-горо, виждате минималното допускане от миналата година и след това проучването, поръчано от Европейската комисия, най-добрият сценарий, най-лошия сценарий и в двата случая данните и величините са по-лоши от конвенционалния газ, но по-добри от газът внасен от Русия. Ако вземем базисният сценарий и ще стигна до аспекта, който трябва да бъде анализиран, има въглероден диоксид в газа, който се извлича. Този газ стига до повърхността, CO2 се отделя така че баланса на парниковите газове с, зависи от съдържанието на со 2 в добития газ. И ние тук използваме базисния сценарий от комисията и го прилагаме към друг случай – а именно едно находище на шистов газ в САЩ. Това е най-лошият сценарий. Виждаме, че данните са доста по-лоши от конвенционалния газ внасен в Русия. Внасен от Русия. И така, благодаря ви за вниманието и съм на ваше разположение за въпроси. Благодаря. Искам само да ви информирам, че е, ще разполагате онлайн с всички презентации. Те ще бъдат на сайта на парламента. Също така ще бъде публикувана книжка е, от е, Департамента по политиките. Ще помоля следващия оратор да се съобразява с предвиденото време. Благодаря много за поканата. Много се радвам, че мога да участвам в днешното събитие. Мисля, че трябва да започнем с предизвикателствата, които стоят пред нас във връзка с енергийните ресурси. Отдавна се занимаваме с тази тема и отдавна се питаме какви могат да бъдат альтернативите на невъзобновяемите енергийни източници и ресурси от типа на газ и нефт. Тоест, Става дума за това да видим как си представяме снабдяването ни с енергия за в бъдещето. И сега ще премина към конкретната тема за днес. От геологична гледна точка искам да ви представя тази схема. В тази система съществуват определени скални формации, в които се намират определени резерви под формата на течност и също така и съответните газове, които са се образували в скалната маса. Това е така наречения биогаз. Т.е. това е конвенционален запас. Нашата цел обаче за днес е да говорим не за конвенционален газ, а за шистов газ фискалните формации при шистовия газ са с, с, с специални характеристики, които позволяват в тях да се събира шистов газ. И когато говорим за неконвенционалните видове горива, имаме различни, възможни, различни възможности. Първо имаме нефтоносни пясъци, такива се срещат. Статилунта е Битумни пясъци, които се срещат в Канада, класическия шистов газ в Северна Америка, така наречения тайт газ. Освен това метанов хидрат в утайки под морското равнище. И накрая така наречения колбет метан. Днес ще говорим предимно за шистовия газ. Шистовия газ трябва да се добива с помощта на нови технологии. Когато разгледаме запасите от е, шистов газ, е, извинете, запасите от неконвенционални енергоисточници, ще видим, че запасите от чистов газ са най-големи. Точно за това се занимаваме и с тази тема. Ако сравним запасите от конвенционален и неконвенционален газ, трябва да направим разлика между последиците от техния добив. Правейки тази разлика, трябва да отбележим, че шистовия газ се среща в точно определени скали а, с а, точно определени разломи, които са важни за добиването на шистовия газ. Тоест, трябва да са на лице определени химични съединения в скалите. Добиването на шистов газ става посредством единични сондажи. Когато а, пластовете бъдат а, пробити, бъдат сундирани, това става а, посредством определена технология, а именно технологията на хидравличното разбиване. Тази технология обаче не може да се прилага без да се познават пластовете, разположените един на друг. А, Тоест, първо трябва да бъдат взети проби от по-горните пластове и след това по определени критерии трябва да се направи оценка на тези пластове. След тестовете сондажи, взетите проби, проби трябва да се анализират по определени критерии. Сега ще ви кажа някои подробности по темата. Първо ще кажа няколко думи за битумния пясък. Той се добива в специални каменоломни в Канада от около 20 на години. Проучвания се правят и в Русия, в Казахстан, на Мадагаскар и в Канада. Има големи запаси от такъв вид нефт. Разработена е и съответната технология за неговото добиване, тъй като този вид нефт се добива в специални каменоломни, е необходима специална технология, изискваща големи инвестиции, тъй като битумния пясък трябва да се подложи на специална обработка, за да може да се извлече нефта. Но това не е наша тема днес, ще говорим за шистовия газ. 32 de țări cu peste 70 de в 48 региона на 32 страни се срещат е, скални формации, в които може да, се, да има налични запаси на шистов е, газ. Както казах, е, необходима е и тук специална технология – Запасите са големи, залежите са големи, както вече казах, но също така е важен и въпросът е на каква дълбочина са разположени тези залежи. Те трябва да бъдат на дълбочина до 3000 метра. Un raport între neconvențional și convențional в Съединените щати вече се добива шистов газ и съотношението между конвенционален и неконвенционален газ е такова, каквото го виждате на тази схема. В жълто е даден шистовия газ, а в синьо конвенционалния газ. Целта е двата вида газ да се допълват. как изглежда картината в Европа? Шистовия газ е на възраст от 500 000 до 5 милиона години. Такива запаси се срещат в Холандия, Норвегия, Унгария, Польша и така нататък. Направени са вече и проучвания на някои места. Ето тук ги виждате в жълто. Тези скални формации се наричат по различен начин, в зависимост от това къде се срещат. По отношение на тяхното качество обаче, те си приличат. В литературата ще ги намерите под различни наименования и това често води до объркване. говори се тук за биогаз и за термогаз критериите, на които трябва да отговаря този газ, свойствата, които трябва да притежават тези ресурси, за да бъдат добивани, зависят от това колко са големи залежите, какъв е състава на органичните материали и къде се е натрупала тази органична маса и други критерии. Дълбочината на залежите, както казах, е на около 3000 метра, докато термогаза се среща на по-малка дълбочина обикновен. Кои са специфичните методи, методи за добиване на а, този вид газ в сравнение с конвенционалния газ? Вижда се, че запасите са в а, гранулирани а, слоеве, а, като важна роля играе пропускливостта на слоевете. А, важно е също така формацията да бъде такава, че да може да бъде разбита така наречения тайт газ не може да се добива до този момент. От използваната технология зависи и количеството, което може да се добие. Освен това, трябва да отбележим, че така наречения тайт газ взема голяма част от световните резерви. Както и при шистовия газ, дълбочината на която се среща този тайт газ, на около 3000 метра. С други думи, дълбоко под земната повърхност. Този газ може да се добива чрез инжектиране на въглероден диоксид, което дава своето отражение върху парниковия ефект и ако се използва и вода, субстанциите се втечняват в Румъния. Когато говорим за румънските резерви от газ, ще видим, че в зависимост от възрастта на скалните формации са разпределени и залежите от е, от е, шистов газ в центъра на Румъния, в Трансилвания и по Черноморското крайбрежие. По Черноморското крайбрежие е, бяха наскоро открити големи залежи на конвенционален газ. Тоест, има голям потенциал. Много от условията за добив на газ са на лице защото скалните формации имат подходящия състав. В Карпатите вече бяха взети проби. Тези проби бяха анализирани. Анализа на пробите показа, че е, са на лице необходимите параметри. С други думи, трябва да се отида на място и да се вземат проби. Пробната фаза вече беше завършена в Румъния и сега трябва да се направи карта на а, резервите и а, Румъния е на етап добив. Ако реши, че желая да а, добива такъв газ. Ако трябва графично да представим нещата, те ще изглеждат така. Вижда се началната фаза, фазата на оценка на а, а, пробите и накрая последната фаза добив. Вижда се, че е, в първа фаза се намират някои региони в Карпатите. В фазата на оценка са някои региони в Польша, Франция и Германия. Там а, са извършени, а, са открити, са извършени проби а, на ресурсите след което а, следва да се извършат необходимите дейности, за да се установи в какви количества са налични резервите. В Съединените щати и Канада вече е започнала и следващата фаза добива на шистов газ. Аз съм убеден, че трябва да отдадем доста голямо внимание на оценката на въздействието върху околната среда, тъй като тук става дума за една специфична дейност, и както и при други добивни дейности. И тук съществува опасността от замърсяване на околната среда. Така че съответните критерии, съответната рамка трябва да се заложат още от самото начало. В тази връзка имаме е, много проблеми е, и е, трябва да изчакаме резултатите от извършваната е, оценка. Господин Аутман каза, че се използва метода на хидравличното разбиване както при взимането на пробите, така и при добива на газ. Това е класически е, метод, прилаган още от 60-те, 70-те години. Е, този метод е, дава отражение както върху подпочвените води, така и върху земетръсната дейност. Какво се знае? Знае се, че водата играе роля. Тук в ляво на изображението виждате водоносните слоеве. Вижда се, че газа се съдържа в балон, така да се каже. При хидравличното разбиване са необходими големи количества вода. Това е един от проблемите. Тези големи количества вода представляват всъщност вода, смесена с пясък в съотношение 0,5 процента, така че накрая имаме е, специална смес. Тази смес се използва от е, е, всички фирми, които добиват шистов газ. Също така при добива трябва да се съобразим и с състава на скалната формация, тъй като тя може да промени химичния състав на използваната вода. Заедно с водата се използват и различни химикали. Виждате е, виждате тук тежките метали, които обикновено се съдържат в е, скалните формации. Тези тежки метали могат да попаднат в реките и в водоемите. виждате какво е съдържанието на тежки метали в скалните формации. В скалните формации, за които говорим тук, се съдържат много от изброените преди малко тежки метали. водата, която се използва, се използва в затворен кръговрат. Говорим тук също така и за радиоактивност. защото се натъкваме и на радиоактивни материали. Това е друг аспект. Нека сега да се върнем обаче на хидравличното разбиване, което се извършва постепенно. Ти каре сум кате осута да милион пези, кае се петрек лумен, сау де скара дой осута да миде азвел да мишкър могат чрез хидравличното разбиване да се получат мини земетресения, които обаче нямат отражение върху сградите, но те трябва да се вземат предвид, когато се прави оценка на съответните райони за добив на шистов газ. Нека сега да направим обобщение. В Европа шистовия газ има потенциал. Необходими са обаче големи инвестиции, за да може да се изчерпи този потенциал. Благодаря ви за вниманието. For, For... Благодаря ви, извинете, но ще трябва да ви напомня за ограничението във времето и съобразяването с дневния ни ред. Госпожа Попинска иска думата, заповядайте. А, ah, sorry, they refer to me. Yes, that's all right. Разбрах, че искате думата. Наистина, трябва да кажа, че за мен тези два доклада са проблематични, тъй като ми се струва, че има противоречие в съдържанието им. Разбирам, темата е нова, ние те първа навлизаме в нея, но в доклада на господин Алтман чухме много лоши неща за шистовия газ. Всички отрицателни страни бяха изброени, Също Същевременно ние вече обсъждаме новия доклад в комисиите си и ми се струва, че вашата актуализирана информация не променя нещата, кой знае колко. Например, емисиите при добива на шистов газ, които бяха споменати от вас тук има някои противоречия в констатациите. Вие говорихте за шистовия газ от Русия. Казахте, че емисиите на СО2 са по-малки, отколкото при производството на шистов газ, ако правилно съм ви разбрала. В последния доклад на комисията данните са различни обаче, а именно Съгласно тези данни, при добива на шистов газ не се отделят значителни количества въглероден диоксид. Иска ми се да стигнете до съгласие помежду си. Благодаря ви, господин Димаски, благодаря ви. Доколкото разбирам, ние преминахме към дискусионната част – до някъде съм разочарован от актуалната информация, защото заключенията са предварително известни, те бяха същите преди година и половина. Анализът на риска, който предлага господин Алтман е, от частната компания Лудвиг Болков Систем Техник, е, не отговаря на проучванията на европейските институции, правителствата, академичните кръгове. Странна ситуация наистина – Рискът е оценен като висок в почти всички категории. За първи път се натъквам на такова проучване. Много е тъжно, че не се отчитат никакви положителни развития в индустрията, особено при химичния състав. Същевременно ние сме запознати с темата, гласували сме в Комисията по околна среда, по вътрешен пазар. Мисля, че информацията съществува, има добра информация, тя е позната и на гражданите, но не е включена в доклада. Вие разполагахте с година и половина да направите проучването, проучването за шистовия газ в Европа. В Полша имаме институт, който изготви единственото обхватно проучване за хидравличния удар – там имаме данни за сейзмичния ефект, водите и така нататък. Има много полезна информация за възможностите за прилагане на европейски стандарти и спрямо тази сложна технология. Задавам си въпроса, защо вие не споменахте нищо от тази актуална информация? Заповядайте за отговор întrebările care s-au, s-au ridicat, uh, aș uh, răspunde în felul următor. Este foarte important cum culegem datele și ce dorim. Благодаря ви. Важно е как събираме своите данни и какво искаме да докажем. Това ще кажа първо. На второ място, ако резервът от метан – се увеличи в Европа, е ясно, че вносът ще намалее. Това не е добро за тези, които в момента изнасят газ на високи цени. Струва ми се, че е добре да се направи сравнителен анализ от гледна точка на потенциала на конвенционалните и неконвенционалните източници, да се разгледа и резултата от хидравличния удар, използван през 70-те години. Хубаво е да се очертаят различните случаи. В САЩ имаме много случаи на хидравлично разбиване, злополуки също така. Добре е всичко това да получи своето описание. Освен това трябва да обясним какво е въздействието върху замърсяването на водите, както и рискът от сейзмична активност. За един геолог този аргумент е до някъде странен. Необходимо е да извършим своя анализ, необходимо е да извършим наблюдение и е възможно законодателно да се изиска наблюдение на площадката при напълно прозрачни условия. Надявам се да съм ви отговорил. Благодаря ви на въпроса на госпожа Сколарска-Бубинска. Отрицателните страни, на които обърнах внимание в доклада си, за мен това не са отрицателни страни, по-скоро опасности. Доколкото разбрах, трябваше да анализирам риска. Ако има положителни страни, то те са свързани с економическите ползи, но моята задача не беше да анализирам тях. Освен това, имам предвид и доклада оповестен преди около 3 седмици. Но моята задача, така както я разбрах, беше анализ на риска и възможното ограничаване и управление на този риск. По баланса на въглеродния диоксид вие сте права. Проучването на Европейската комисия от преди три седмици стига до заключението, че баланса при парниковите газове е по-добър, отколкото при вноса на природен газ от Русия. Опитах се обаче да поставя акцента върху един от спорните въпроси тук, защото проучването на комисията предполага 0% съдържание на со 2 в добития газ. Същевременно ние се опираме на информация с ограничено разбиване – и съдържание на въглерод 3 до 5% в добития газ. Това е в проучването за Обединеното кралство. Сега в САЩ. Най-старото находище в Мичиган. Там въглеродното съдържание е над 13%. Необходимо е да се види какво е въздействието на това съдържание. На първо място е необходимо да се помисли за технология и управление, които ще намалят емисиите. Ние обаче не можем да променим състава на газа, който се добива. Много ви благодаря. Сега Преминаваме към представенето на първата петиция, получена от Франция. Госпожа Даниеле Фавари. Фавари. Thank you. Мадам ла президент. Госпожо председател, дами и господа, ние ежедневно водим битка на доброволни начала, за да опазим околната среда, планетата и биологическото разнообразие. Всички знаем, че 90% от климатичното затопляне има антропогенен характер. Следователно, императивно е да убедим управляващите, че нашите потребности не трябва да, изла... да компрометират възможността на бъдещите поколения да посрещнат своите потребности. Тази битка, която водим, е свързана и с някои недооценени аспекти на хидравличното разбиване – Френското правителство поддържа забраната за разбиването, като излиза с аргумента, че не се изключва обаче използването на нови методи. Не съществуват обаче индустриални процеси, които да са приемливи от екологична гледна точка. Економическата ситуация в момента няма да се подобри а, с а, тези методи, които се предлагат. По-скоро трябва да се обърнем към възобновяеми енергийни източници. Що се отнася до шистовия газ, има няколко важни елемента. Например, добиването на 20% шистов газ и петрол, които се съдържат в шиста. Шистите, както и бързия спад на производството, както си личи в проучване на Европейския съюз. Това разбиване, което е необходимо за да се освободи метана в скалите, води до необратима промяна и необратимо изтичане на газ. Има опасност, която не може да бъде пренебрегната. Има едно проучване, проведено от 27 учени от университета в Болдър. То показва, че емисиите и изтичането на метан имат затоплящ ефект, който е 25 пъти по-голям от този на въглеродния двокис. Добивните предприятия казват, че опасностите от замърсяване на подпочвените слоеве са свързани с недостатъка и дефекта на сондажните тръби. Това обаче не е убедително, като имаме предвид естествената тенденция за диспергиране на летливите вещества. Каквато и да е използваната техника, разбиването дестабилизира компактната маса на земните недра. Ако няма а, нови а, норми, ако не, не са необходими но, нови норми за регламентиране на експлоатацията, прилагането на съществуващите нормативи е трудно, тъй като те са свързани с а, продуктите – отсъстват Отсъствието на дейностите по проучване и експлоатация на шистов газ в директивите, свързани с ограничаването на емисиите на някои замърсители, тъй като политиката на Съюза в областта на околната среда е насочена към високо ниво на защита, мисля, че трябва да спазим препоръките на ОИСР за прилагане на механизми, така че механизми, които говорят за това, че замърсяването струва по-скъпо от опазването на околната среда. Мисля, че е необходимо дейностите по контрол да бъдат ясно отграничени ние се присъединяваме към идеята за премахване на фискалните ниши и субсидиите за изкопаеми горива и за необходимостта дейностите свързани с добиване на газ да попаднат в анекс 3 на директивата за екологичната отговорност, така че операторите да приемат задължителна финансова гаранция. А тогава, когато възникне опасност от а, тежко увреждане на околната среда, компетентните органи, определени от всяка държава членка, трябва да могат да задължат а, оператора да вземе необходимите превентивни мерки, за да се възстановят а, разходите, свързани с предприемането на коригиращи мерки. Има обаче правни, двусмислия двусмислие и несигурност. Въпреки, че идеята за екологичната вреда е, фигурира в юриспруденцията на Европа. Благодаря ви, госпожо председател, дами и господа депутати, за това, че ни приехте. Благодаря на комисията по околна среда, която призовава за предпазливост и детайлен анализ на нормативната база, уреждаща неконвенционалните изкопаеми горива. Мисля, че всички ние се стремим към нова парадигма на устойчив екологичен модел. Thank you to you. We have two more petitions. Благодаря ви. Още две петиции имаме по същата тема, получени от Румъния. Първата от Сдружението за граждански права по проекта във Вама вече в Констанца – Изразява се притеснението от възможното извличане на подпочвени води в тази част от Румъния. Призовава се за временно преустановяване на проекта до проучване на темата. На второ място от господин Василестан срещу добива на шистов газ Посочва се, че в повечето случаи възстановяването на въглеводородите е в скалата Майка изисква стотици години и специална температура. Обръща се внимание на, специални, на специфичните опасности. Освен това се споменава проучването на Уел Корнел Медикал Коледж в Нью Йорк, в който е специалистът се застъпва за налагане на мораториум над хидравличното разбиване, докато не са известни последствията за здравето. Той призовава за мораториум и на търсенето и извличането на шистовия газ. По тези три петиции И имаме анализа на госпожа Марта Белистерус. Благодаря ви. Аз съм Марта Белистерус. Представлявам Илю, компания, която обединява юристи и политолози в Брюксел. Ние извършваме правен анализ. Благодарим на Европейския парламент, че се обърна към нас. Ние бяхме помолени да дадем своето тълкуване по петициите, които са представени. Ние ги получихме на френски язик. ще разгледаме възможността за въвеждането на нов законодателен инструмент или възможността за разпоредба е, в директивата за водите или директивата за оценка на въздействието върху околната среда. Възможно е да се помисли и за друг европейски инструмент за забрана на дейности, свързани с шистовия газ. Първо нека обобщя петициите, които разгледахме. Има няколко елемента. Обръща се внимание на липсата на задълбочен анализ на рамката на европейско ниво. Според нас В този контекст се очертава необходимостта от конкретна разпоредба за шистовия газ или друг законодателен инструмент. Всъщност, петициите обръщат внимание на законодателните норми най-вече за рододобива. Те призовават комисията да разгледа същата област и да приеме съответните норми. Разглеждат се и нормите за извличане на вода, за въздействието върху водите, за опасностите от използването на химикали. Петициите също така изразяват загриженост за неуспеха на директивата за оценката върху въздействието на върху околната среда. Освен това, се отбелязва липсата на съгласуваност при нормите за извличане и допив на шистов газ от една страна и от друга страна задачите на енергийната политика. Ето това ще разгледаме в своето изложение. На европейско ниво всъщност няма конкретни норми за шистовия газ. Европейската комисия те първа прави оценка, за да установи дали съществуващата рамка е адекватна, за да се приложи необходимата нормативна уредба по всички аспекти на шистовия газ. Вече има три оповестени документа, разглежда се въздействието върху околната среда, економическите ползи и освен това имаше три търга, а ние разгледахме и националните норми, както и оценката на европейското законодателство. Необходимо беше да установим дали трябва да се въведе рамка за управлението на риска при шистовия газ. Европейското законодателство относно рододобива не задава една достатъчно пълна рамка. Има четири директиви за рододобива, Две от тях са за безопасните и здравословни условия за труд. Следователно не са приложими в случая. Имаме обаче директивата от 2006 година за рододобива и също така директивата, която позволява производството на въглеводороди – Първата директива от 2006 година налага необходимостта от планове за управление. Въвеждат се и норми за изграждането и поддръжката на отпадните съоръжения. Изисква се операторът на отпадните съоръжения при рододобива да въведе съответните системи за безопасност – както и вътрешни и външни планове за управление и мерки при спешност. Тези мерки проистичат от най-добрите налични технологии. Но трябва да се има предвид, че тези норми засягат единствено отпадните продукти от рододобива, а не извличането на шистов газ. Ето защо, според нас, нормите са непълни. Директивата от 1994, година, която позволява производството на въглеводороди, дава възможност на държавите членки да наложат определени условия за издаване на разрешителни, въз основа на изискването за защита на околната среда. Това обаче не е задължение на държавите членки, принципът е доброволен. Ето защо според нас тези две директиви не са достатъчно пълни и не задават необходимата правна рамка. Според нас, един от вариантите пред комисията е да се приемат норми, които да дадат отговор на оставащите въпроси. а именно определяне на най-добрите налични технологии, изброяване на тези технологии, задаване на изисквания по изграждането на кладенците. Това е нещо, което също не се урежда по двете директиви – които, както казах, засягат единствено изграждането на съоръжението за отпадните продукти. газовете при добива на шистов газ и емисиите тук. По съществуващите директиви няма задължение да се отчитат парниковите газове. И нормите, които са по директивата за търгуване с емисии, също не са приложими към шистовия газ. Не е много сигурно, че директивата за индустриални емисии ще бъде приложима също така. Ето защо установяваме празнини. If we, um, um, um, passed to, on, uh, to assess the Water Framework Directive. Рамковата директива за водите, от друга страна, налага задължения на държавите членки да има добро екологично и биологично състояние на водите, да се извършва превенция на влушаването на състоянието – а несъмнено съоръжението за шистов газ би могло да има такъв влушаващ ефект. При подпочвените води парламентът поиска норма от комисията, но тук има и дерогации. По рамковата директива за водите са предвидени проверки на извличането на вода. Но, както казах, също така са предвидени изключения, които са възможни единствено тогава, когато се докаже, че дейността няма съществено въздействие. Но ние чухме изложенията по-рано днес, очевидно е, че при шистовия газ екологичното въздействие е сериозно. Ето защо предвидената норма по 11.4 е в рамковата директива за водите не е приложима. Освен това, използването на подпочвени води, което се разглежда в директивата също не е приложимо при шистовия газ. Това, което е сигурно, е, че по член 11.3 на директивата е възможно да се позволи инжектирането на вода, съдържаща вещества от рододобива и производството на въглеводороди – за това говориха и предишните оратори. Комисията излезе с пояснителен документ по този въпрос. Това не са разрешителни за използване на разбиване но така или иначе това е само едно тълкуване или пояснение от страна на комисията, което не е застъпено изрично в европейското законодателство. По директивата за ОВОС има изискване да се прави оценка за дейностите по приложение Едно, Освен това, се предвижда възможност за дейностите, които не са по приложение едно, държавите членки да вземат решение и да решат при кои определени критерии се изисква ОВОз по приложение 2. Що се отнася до приложение 1, по-конкретно при газа и използването на въглеводороди е зададен прак за всички проекти по добива. Това са 500 000 кубически метра на ден. Винаги, когато се премине този проект, трябва да се извърши ОВОз. С други думи, всички проекти за шистовия газ, които надхвърлят прага, е необходимо да се придружават от оценка, но тук няма достатъчно правна яснота и държавите членки тълкуват различно тази норма. Ето защо е необходимо според нас в приложение едно да се спомене изрично дейността по добив на шистов газ, която, тъй като не е спомената, води до объркване. Така ще се разбере ясно, че при такива проекти е необходимо да се извършва увоз. Аурската конвенция от 2001 година знаете, че беше обвързана с директивата за емисиите от производството и за ОВОз. И двете директиви направиха възможно по-активното участие на обществеността при тези проекти. Конвенцията има три стълба – достъп до информация, обществено участие, достъп до правосъдие – Това са елементи, които са важни за участието на обществеността. Има обаче известна несигурност дали при тези проекти трябва да се прави задължителен овоз. И тъй като съществува тази несигурност, не е ясно дали трябва да има допитване до обществеността. При нормите за рододобива имаме такива изисквания, но това са норми, свързани с разрешителните за съоръженията за отпадни продукти в рододобива, както вече обясних. Там се предвижда обществено участие, но шистовият газ не е достатъчно обяснен и не е споменат изрично в съществуващите норми. Дали трябва да се приемат норми за забрана на шистовия газ? Европейският съюз има правомощия по екологичните и промишлени въпроси. Вече са приемани норми и, както казах, Европейският съюз разполага с правомощията да ги наложи. Също така има правомощията и да ги измени – Съгласно Лисабонският договор, обаче енергийната политика се регулира и по още една нова разпоредба по член 134 за енергийната сигурност. Какво означава това за шистовия газ? Тълкуването тук може да е субективно, но така или иначе разпоредбата изисква всички мерки, които повлияват решението на държавата членка относно енергийния микс, да се определят съгласно суверенитета на държавата членка. Ако обаче една държава забрани шистовия газ. Тази забрана проистича от екологични съображения. И ако тези държави се на член 192 от договора, това променя нещата. Една такава стъпка обаче е много малко вероятна – защото подобни разпоредби обикновено попадат в раздела енергетика. Задължителният характер на нормите за шистовия газ биха повлияли на избора пред държавите членки – Както казах обаче, те могат да се опрат на екологичните разпоредби. И тогава подобни мерки могат да се приемат единодушно. Ако се реши, че приемането на такива мерки – влияят съществено на избора, който се прави независимо от държавата членка, те могат да бъдат прияти по процедурата за съвместно вземане на решения. А сега нека премина и към заключенията ни по съществуващата рамка от политики. Ясно е, че в съществуващото законодателство има празноти. Комисията прави своята оценка на подходящата правна рамка. Не е изключено да се въведат и нови норми. Европейският съюз разполага с правомощия да приеме такива норми, но може би не и да забрани този вид дейност. Според нас, тази технология трябва да се оцени с оглед на две различни цели – економика, сигурност на енергийните доставки от една страна и от друга страна екологичните цели, както и целите на хармонизацията – и възобновяемите енергоисточници. Благодаря ви. Сега давам думата на господин Босинар. Грация, онореволе президенте. Благодаря, госпожо председател. Аз си правя до тук един извод. виждаме колко е важно днес да дебатираме по този въпрос и колко навременно беше идеята на нашата комисия да организира това изслушване, защото положението е драматично и е крайно време Европейския съюз да се здоби с необходимото законодателство, което да третира проблема с шестовия газ. Има една петиция, която идва от Румъния. Аз ще говоря от името на европейските граждани, живеещи в държавата Румъния. Ние констатирахме, че има два подхода има два типа настроения. Безусловно, отхвърляне на добива на шистов газ мнение, което почива на а, научно констатирани факти и от друга страна имаме групата на тоталните привърженици на шистовия газ, които също а, лобират. Разполагаме е, обаче с определени научни факти, които биват пренебрегнати и днешният дебат още веднъж показва, че истината е някъде по средата. Гражданите на е, Европа, гражданите във Франция, Румъния, България, Полша имат пълното право да се безпокоят, да се тревожат, защото те не разполагат с необходимата информация, защото липсва диалог в общността и диалог с е, властите, гражданите виждат как мултинационалните компании а, отхвърлят а, диалога. Защото договорите за добив на шистов газ всъщност са поверителни и аз си задавам въпроса как може да постигнем някаква прозрачност. Ние тук в Комисията по петициите трябва да защитаваме интересите на гражданите и на общностите на място и да се погрижим за прозрачността и за диалога между гражданите и местните власти в засегнатите райони. Освен това, трябва да признаем, че съществуват реални проблеми при добива на шистов газ. Тези проблеми са ясно описани в специализираната литература. Не можем просто да кажем, че има големи предизвикателства и точка. Има много международни компании, които искат да запазят водещата си роля на а, а, пазар. А, съществува обаче много литература, която говори за рисковете и не трябва да пренебрегваме рисковете, изхождайки от други мотиви. Последната ораторка още веднъж потвърди, е, че имаме нужда от всеобхватни европейски разпоредби, които да уреждат тази тема, разпоредби, които да зачитат необходим, е, потребностите на европейските граждани и страните членки които от една страна защитават гражданите, от друга страна дават възможност на страните членки да а, се възползват от ресурсите си от шистов газ. Нека поради тези причини да оставим петицията отворена. Това първо. Второ, трябва да водим диалог с комисиите по промишленост и околна среда, защото ние като Европейския парламент имаме за цел да продължим работата по тази тема. Мисля, че Европейския парламент може да разработи резолюция по въпросите на шистовия газ, да започне диалог с комисията, генерални дирекции енергетика, промишленост и околна среда, за да може в скоро време да бъдат прияти нови разпоредби и да бъдат изменени съществуващите разпоредби, тъй като те до този момент не могат да дадат отговор на въпросите, повдигнати от учените във връзка с шестовия газ. Ако подходим по начина, по който предлагам, ще насърчим техническия прогрес и ще дадем възможност на страните от Европейския съюз да се възползват от своите ресурси. Едновременно с това ще отговорим и на оправданите опасения на европейските граждани защото трябва да се извършат всеобхватни проверки преди да се даде разрешително за добив на шистов газ. Едновременно с това ни е необходима стратегическа оценка на въздействието върху околната среда, тъй като въпросът е много сложен и само с помощта на такава стратегическа оценка може да се извърши съответната проверка на въздействието върху околната среда. една такава стратегическа оценка не може да бъде извършена от мултинационалните компании, а трябва да се извърши от Европейския парламент и от научната общност. В противен случай няма да защитим интересите на гражданите. Този път само един въпрос. Според договорите, Европейската комисия е пазител на договорите. Искам да чуя вашия коментар по факта, че Европейската комисия във всяко официално изявление казва пределно ясно, че европейската нормативна база, ако се прилага правилно в държавните членки, дава отговор на всички проблеми, свързани с добива и експлоатацията на шистов газ. Т.е. не е необходимо да се променя нищо в европейското законодателство, защото то вече осигурява най-добрите възможни стандарти, свързани с тези конкретни индустриални дейности. Благодаря. Уилс има думата. Аз се казвам Сабине Уилс и съм член на Комисията по околна среда в парламента. Германка съм. Познавам а, а, всички инициативи, които тъкат в Германия срещу хидравличното разбиване и тези инициативи имат моята пълна подкрепа. Искам да ви обърна внимание още веднъж на вредното отражение върху околната среда. Например, а, опасността от замърсяване на питейната а, вода водим разговори в Бундестага с водоснабдяващите фирми и е ясно, че абсолютно никой не знае къде минават водопроводите за питейна вода, а питейната вода се замърсява и извън границите на съответната страна. И аз се питам дали добива на шистов газ е съвместим с рамковата директива за водите, тъй като тази директива предвижда забрана на влушаване на състоянието. А знаем, че прехидравличното разбиване на химикалите остават в почвата и а, е, при това хидравлично разбиване тежките метали се свързват с водата и е съвършено сигурно, а, е, че тази вода не може а, е, да бъде а, обезвредена, така че да не нанася а, щити на околната среда. Трябва да се направи нещо от законодателна гледна точка. А, защото в много държави в момента, не само в Германия, се разрешава хидравлично разбиване съгласно законите за а, рододобива, без да се извършват допълнителни проверки. А, ние в Комисията по околна среда виждаме нужда от спешни действия. А, въпреки това, обаче, аз съм за забраната на хидравличното разбиване и трябва да видим как политически това може да стане. Благодаря, госпожа Коларска. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani za bardzo ciekawe wystąpienie. Благодаря, госпожо, за това интересно изказване. Нека да уточним. Шистовия газ е газ като всеки друг газ, без да се прави разлика между конвенционален и неконвенционален той е неконвенционален, защото се добива по малко по-различен начин. Когато говорим за шистов газ, изведнъж оставам с впечатлението, че става дума за нещо съвършено различно, което трябва да бъде регламентирано по съвършено различен начин. Разбира се, има различни източници на газ, които добиваме, експлуатираме. Не можем да говорим за законодателство за конкретен източник, защото не, не говорим за европейско законодателство за различни изкопаеми горива. Няма отделно законодателство за петрол, въглища и така нататък. Сега, за да се върна на казаното от господин Бощинаро – вие споменахте монополите, които ни принуждават да вършим едно и друго. Осъзнавате ли, че газовите монополи не проявяват интерес към експлоатацията на шистовия газ, защото това ще наруши руския монопол? Добива на шистов газ ще доведе до спад на цените. Така че не можем да кажем, че монополите ни принуждава да предприемем нещо. Всъщност монополите не искат да предприемем каквото и да било а, за добиването на шистов газ. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда кратка. Най-напред искам да ви благодаря, госпожо председател. Благодаря на секретарията на Комисията по петициите за това, че организира този семинар. Основната му цел е, надявам се, да изслуша европейските граждани, вносителите. Дебата за шистовия газ се води в Комисията по околна среда, Комисията по индустрия има предложение две, работата на двете комисии да се свърже с оглед на резолюция. Но ние сме тук в комисията по петиции, за да изслушаме европейските граждани, вносителите. Аз навлизам в правния дебат за правната недостатъчност в контекста на новата технология. Казвате, че нямаме конкретна регламентация, конкретни режими за отделните енергийни източници. Ние в Европейския парламент работим за нова регламентация да, за откритите, за а, континенталния шелф. Да, има нови технологии за шистовия газ ако експлоатацията на шистовия газ се осъществява по определен начин, възоснова на определена технология, е, и това е свързано с е, притеснения, които не са свързани с обикновения газ, тъй като става дума за химически продукти, които се използват, които са обхванати от директивата РИЧ, Имаме регламентация за защитата на водите и бих искала да поканя полската държава, за която е, е също която е било заведено дело за не спазване на нормативите за водата и ги приканвам да започнат да спазват изискванията. Ние се притесняваме относно оценката на въздействието, и в рамките на преразглеждането на изискванията за оценка на въздействието, от повече от една година има проучвания, които казват, че от юридическа гледна точка експлоатацията на шистовия газ не, е, не, не влиза в съществуващото европейско законодателство. Комисията по околна среда миналата седмица обяви, че комисията работи по нов регламент. Надявам се, че дебатът, който водим е напълно оправдан и този нов енергиен източник е свързан с проблеми, които изискват нова регламентация. Председателката, сега сме предвидили въпроси и отговори, а не дебат. Господин Болон има думата. Госпожо председател, аз също ще хвърля камък <laughs> по темата. Ще бъда кратък. Всъщност не задавам въпрос. По-скоро ние знаем, че от екологична гледна точка вредите при шистовия газ могат да бъдат много сериозни. Е, разгледа се използването на шистов газ в САЩ, но ето и в сърцето на Европа, където се борим за заетостта, за работните места, това е една толкова водеща тема в момента, не бива пък да унищожаваме околната среда за сметка на останалите цели. Струва ми се, че много важно Европейският съюз е, спешно да поеме своята отговорност в тази област. Е, темата трябва да бъде предоставена на вниманието на комисията, за да се произнесе по, тази, по този въпрос. Господин Стани. Благодаря ви, ще бъда много кратък. Внимателно слушам дебата. Виждам обаче, че това е един емоционален дебат, има и доста предразсъдъци. Мнозина подозират останалите в някакви задни мисли. От една страна имаме привържениците на шистовия газ, но и противниците. Тези, които са противници, подозират, че се защитават интересите на индустрията. От друга страна, приятелите на шистовия газ твърдят, че техните противници не са прави. Приятелите на шистовия газ обикновено се казва са приятели на Газпром. Но ми се струва, че при такива позиции няма да стигнем до никъде. Всички искаме да опазим околната среда. Това, от друга страна, не означава, че би трябвало на европейско ниво да забраним този вид дейност – има достатъчно подробна нормативна уредба, която позволява добива на шистов газ. И костеливият орех тук – е точно свързан с необходимостта да снижи малко нивото на емоция при дебата. Нека държавите, които искат да експлуатират чистовия газ, да могат да го направят. Благодаря ви. Бихте ли дали отговор в рамките на две минути? Благодаря ви. Мисля, че някои от въпросите вече получиха своя отговор. По пълнотата на европейските норми ще кажа, че в един от докладите, който анализира единствено енергийните аспекти, имаме някои празноти, останалите доклади също ги посочват. Говорителят на комисията изрази своето съгласие със същото мнение. Така че аз единствено изразявам мнението на Милю и посочвам някои от съществуващите празноти. Това са празноти, които обективно съществуват, както посочват и авторите на петицията. Що се отнася до забраната на експлоатацията на шистов газ, то според мен е възможно да се въведат условия, гарантиращи защита на околната среда, следене за емисиите на парникови газове, постигане на равновесие между економическия интерес и енергийната сигурност, както и защитата на околната среда но е, вземащите политически решения са тези, които ще трябва да преценят. Аз единствено описвам правните условия. Както казах, възможно е да се опрем на екологичните разпоредби, съществуват норми за рододобива и за въглеводородите, но всички тези норми дават отговор единствено на някои от въпросите. Директивата за оценката на въздействието, например, разглежда добива на въглеводороди в рамките на определени обеми, но шистовият газ не се разглежда изрично. И изискваната оценка на въздействието при въглеводородното производство – както и финансовите гаранции по тази директива не са насочени непременно към технологиите за шистов газ. Така че нямаме европейски норми за целия цикъл на производство тук. По-скоро различни норми в европейското законодателство – които дават отговор на някои от въпросите, но не разглеждат цялостно тази нова технология и този вид газ. Надявам се да съм отговорила. Благодаря ви, госпожо Паестерос. Сега нека преминем нататък представянето на петицията, внесена от България госпожа Душана Здравкова. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми първо да благодаря на вас лично и на секретарията на Комисията по петициите за организирането на тази среща, която е изключително навременна според мен, с оглед на представените е, доклади от останалите две комисии ИТРА и ЕНВИ и с оглед на гласуването в е, пленарна зала. А, мисля си, че комисията по петициите би могла да бъде до някъде някакъв арбитър, а, който да наклони везните в една или в друга степен, като поемете ангажимента да представите желанието и а, вижданията на европейските граждани, които са подписали всичките тези петиции. Аз няма да се спирам и да описвам българската петиция. Ние представихме съвсем наскоро, правихме и презентация в тази връзка и за да спестя време, защото много от проблемите, които поставяме в тази петиция, се дублират с останалите петиции от останалите държави. Моето дълбоко убеждение обаче, е, че Европейския парламент е институцията, която трябва да защитава интересите на европейските граждани. В този смисъл а, няма как да не бъда емоционална, както каза господин Соник, да си спестим емоциите, защото само си представете картата на Европа и регионите, а, които а, включват всъщност петиционерите от всичките тези държави България, Румъния, Франция, Гер... Германия, Полша, сигурно няма да бъда изчерпателна, за да видите за каква огромна част от Европейския съюз става дума. И в този смисъл аз споделям и опасенията на експертите и а, съм, разбира се, за повече и по-рестриктивно законодателство. Но аз виждам мисията на комисията, комисията по петициите в а, изготвянето и моята, моето предложение е в този смисъл на един а, документ, един а, доклад, който преди а, гласуването в пленарна зала да даде първо бройката на а, петиционерите, на всичките тези хора, които са сложили своите подписи и а, са изразили своето желание, своите, своите виждания да живеят в една по-чиста околна среда, да имат бъдеще. А в този смисъл задължение на Европейския парламент е също да а, разгледа альтернативите пред тези региони. Защото ако тези земи пустеят или ако пред тези земи стои, опас, стои опасността те да бъдат превърнати в пустини и нямат друга альтернатива, хората от тези региони са в изключително а, тежка ситуация. Ето върху това, според мен, трябва да се спре и да наблегне Европейския парламент при гласуването си. Колкото до ситуацията в България, искам само да отбележа две неща. Първото, че макар да има наложен мораториум, има създадена комисия адхок в, в българския парламент и всеки момент този мораториум всъщност може да бъде вдигнат, така че опасността пред българските региони не е отминала, не е отпаднала. А, второто, а, което съществува и това, което каза господин Бощинаро, поради липсата на диалог с институциите, към нашата петиция, подписана от 8000 граждани, сега се присъединяват и а, молят да бъде приета а, и петиция от още 50 000 български граждани, които ще сезират а, и комисията по петициите с идеята и молбата тяхната петиция да се присъедини към нашата за региона Нови пазар и всъщност да могат да имат поне диалог с Европейския парламент, което също е изключително важно. В този смисъл аз бих искал още веднъж да се обърна към Комисията по петициите и да кажа следното. Знаем, че съществуват лобисти, знаем за това какво и кои използват а, големите компании. Лобистите обаче на европейските граждани или по-скоро защитниците това сте вие, депутатите от Комисията по петициите и ние вярваме във вас. Благодаря ви. Благодаря и аз. Госпожа Тереза Войда, която ще представи петиция от Полша. Благодаря ви, дами и господа. Аз бях помолена да представя пред вас петицията на полските граждани относно добива на шистов газ в Полша. Представлявам регион, който е в близост до град Лович. Това е град, в който имаме големи находища от газ. Сундажите вече започнаха близо до Кутно. Използва се това находище. Имаме инжектиране и съответно добив на газ. Всъщност, на мен ми се струва, че това поставя под заплаха нашите традиции, защото в Польша като Чили никой не се интересува, но това беше една от причините да се обърнем към вас. Писахме на президента на Полша, обяснихме, че искаме да живеем на безопасно място, но той така и не ни отговори. За това изразявам дълбока признателност на председателя на Европейския парламент, господин Мартин Шулц, който пренасочи нашето писмо към Комисията по петициите. Трябва да ви кажа, че изразявам благодарност от името на милиони полски граждани, които се страхуваха да подпишат петицията ни по интернет. Всъщност, аз и сестра ми сме са авторите на тази петиция. Но защо се притесняваме? Защото в региона Егополска има земни трусове, които според нас се държат именно на добива на шистов газ. Поляците не искат да се добива шистов газ. Поляците не искат две трети от страната ни да бъде принудена да добива газ. Не можем да бъдем изправени пред альтернативи. Този газ или онзи газ за нас е важно да гарантираме своята безопасност. А ето, вече чухме достатъчно за риска. Освен това, знаем какви количества вода се използват за хидравличното разбиване. Притесняваме се, че ще загубим достъп до чиста питейна вода. Ето защо е важна и рамковата директива за водите. Тя гарантира нашия достъп до сладка чиста питейна вода. В Лович, моя град в централна Полша, вече не пия вода от чешмата, защото не съм сигурна в нейното качество. Първото сондиране започна преди 40 години и аз не съм сигурна дали тази вода не е замърсена. Затова се обръщам към вас молба да помогнете на моята страна, на моята Полша. Аз ви призовавам и от името на сестра си. Благодаря много на Комисията по околна среда. Също така призовавам Европейският парламент да премине към действие възможно най-скоро, защото и най-добрият закон няма да гарантира нашата безопасност. Сестра ми и аз внимателно следим законодателството и го знаем. Битовие на, на Кашубах, где цистерни... Дами и господа, нима законът успя да предотврати голямата авария в Бетув в Полша и разливането на отпадни води. Никой не ни даде отговор, така или иначе, какво съдържаха тези отпадни води и колко тежки биха могли да бъдат последиците. Наистина, може би в Европейския парламент емоционалните изказвания не са добре дошли, но аз нямаше как да не изложа всичко това в Полша. Ние се чувстваме под заплаха. делания не... Като заплахата, причинена от добива на газ, от компании, които изобщо не мислят за нашия интерес, не може да бъде потушено от законодателство, което обръща гръб на интересите на гражданите. Благодаря. Още две петиции имаме от Полша. Авторите не присъстват. И двете петиции обръщат внимание на факта, че Полша преминава към интензивната експлоатация на шистов газ, че това би довело до сериозни проблеми, под проблеми с подпочвените води, използването на химикалите. Тук се предполага, че съдържанието на въглероден диоксид ще бъде твърде високо. Освен това, възоснова на член 194 вносителят на петицията призовава за намеса и прекратяване на добива на шистов газ – защото в противен случай ще има замърсяване на околната среда с разрушителни последствия. Във втората петиция също се изисква незабавното прекратяване на сундирането. А сега ще дам думата на първият от експертите, за да разберем по-добре тематиката. Доктор Мишел Лабел. Благодаря много. Благодаря за е, възможността да коментирам петициите от граждане в България и Полша. Надявам се да успея по подходящ начин да отговоря на тези е, петиции. Разглеждайки опасенията на гражданите от Польша и България, се опитах да направя следното. Опасенията са свързани не толкова с техническите е, е, е аспекти, а с правната несигурност. Е, Методиката, която използвам, позволява да се очертае рамката за риска, да се разгледат всички възможни рискове, да се е, разгледа начина на работа на правителството, на компаниите и възможния преход от съществуващата енергийна система. Това беше анализирано с оглед на петициите от Полша и България, като аз няма да се впускам в подробности, не разполагам с много време, помолиха ме да бъда кратък, но ще се спра на заключенията, а и заключенията и, първия, и пълния доклад могат да се намерят на веб страницата. Първо, как работят правителствата и компаниите, как се постига технологичен напредък. Тук проведох 16 събеседвания в Полша, с хора от добиването на шистовия газ. Разговарях за възможните рискове, за ролята на гражданското общество, за ролята на петициите. Това бяха моите въпроси към експертите. Рисковете са много важни, защото някои от тях са отразени и в петициите, с които се запознахме, но имайте предвид, че има и други рискове, въпреки смекчаването на някои от последиците. След това разгледах рисковете, като ги поставих в различни категории. Това обвързах с ролята на институциите, например институциите в Польша, доколко обръщат внимание те на екологичните въпроси. Дали екологичният аргумент е важен при решението за добива или не на шистов газ. В Польша се използват по-настоящем 27 кладенци. Етапът е все още проучвателен в Польша и за това искахме да разгледаме опасностите и необходимия период на проучване. Ето виждате една хубава карта на Польша, виждате къде са находищата на шистов газ – в момента Польша заяви, че би искала да разработи около 150 кладенци. Имаше, както казах, различни срещи с експерти, събеседванията, които проведох. Срещах се с високопоставени представители на полското правителство, министри. Ето тук виждате енергийния микс на Польша. 90% от електропроизводството е от въглища. При шистовия газ трябва да имаме предвид и добива на въглища в страната. Кои са най-важните заключения? Вносителите на петиции в Польша ще се съгласят с мен, че има пет различни министерства, които отговарят за шистовия газ. Това е нещо важно за системата от зимни проверки. Какви ще са нормите от Министерство на околната среда, как ще се регулират фирмите. Всичко това са много важни въпроси. Дали ще са държавни компании, след това каква ще е връзката между държавните и частните компании и държавния контрол. Всичко това трябва да се обсъди. Не бива да забравяме обаче, че шистовият газ в Польша е важен поради притесненията за енергийната сигурност. От една страна, цените на енергията са много съществен проблем – вноса, като вноса на природен газ от Русия, както и европейския пазар на газа и неговото развитие в дългосрочен план. Всичко това трябва да се отчете заедно с економическите и финансови съображения. Но трябва да имаме предвид специфичния енергиен микс на Полша. Една от петициите е относно емисиите на въглероден диоксид. Но тук трябва да се направи сравнение с емисиите при рододобива и възможното намаляване на CO2, ако се премине към шистов газ. Ето това е също въпрос, който не бива да се пренебрегва при дебата. А сега, от гледна точка на околната среда, много съществена страна от дискусията, зоните по Натура 2000 са важни, но аз се срещнах с различни представители на правителството на Польша. Те отчитат важността на тези зони, докато в САЩ, например, Имайте предвид, че правителството не се вслуша първоначално в притесненията на обществеността. Докато сега виждаме, че в Польша и правителството, и индустрията с много по-голямо желание да работят с обществеността. Затова вярвам, че може да се стигне до съгласие между двете страни и да се помисли за различните технологии за добив на шистов газ и за възможното съгласие, че те са достатъчно безопасни. Сега за България, тъй като има въведен мораториум, моят анализ тук е малко по-различен. Разглеждам газовия микс на страната, като трябва да уточня че и България, и Польша бяха разгледани в рамките на про... рамкова програма 7. Същевременно, моята работа се вписва в един по-масштабен проект, чието резултати ще се представя до година. В България Въпросът е дали шистовият газ е интересен. Предполага се, че има големи находища на газ, но ако цената на конвенционалния газ по газопроводите за внос и износ е много по-ниска в България, то няма економическо оправдание за шистовия газ. Също но България е много зависима от Русия 90 до 90% по-настоящем. Следователно България трябва да се диверсифицира като енергийни източници. Имаме проекта на Буко, проекта Южен поток, терминалите за втечнен природен газ, системните връзки с държавите от региона. Всичко това са усилия за диверсификация, така че ако газът трябва да идва и от други страни, и това може да се структурира, тогава шистовият газ вече губи своята економическа привлекателност. И тъй, накратко, най-основното – Както казах, аз очертах основните категории въпроси и потърсих дългосрочното развитие. На европейско ниво трябва да установим какво е въздействието на емисиите при шистовия газ. В Польша това е важно, за да се види дали шистовият газ ще замени възобновяемите източници – да се направи сравнение и с въглищата. Споменах също така, че правителството има своята роля. Начина на работа на правителството с дружествата също е важен а именно въвеждане на необходимата законодателна рамка, обучение на служителите, проследяване на тяхната професионална квалификация. Това е много важно и е необходимо активните дружества да разполагат с необходимата технология. Но въпросът е какви са правилните процедури, и социални механизми, които могат да се създадат в Польша, така че да се проследява използването на тези технологии и различните методики. Самият аз не живее в Брюксел, живее в Будапеща. Но е много важен въпросът за енергийната сигурност. Той трябва да бъде част от всички обсъждания на шистовия газ, особено е, в Средна и Източна Европа. Защото в действително знаем, че голяма част от нея зависи от руския газ. И до голяма степен дори конкурентоспособността на нашата индустрия от тук и работните места и всичко останало зависят от енергийните доставки, цените на енергията и енергийния микс. Що се отнася до страни като Полша, знаем, че гражданите не печелят, кой знае колко и трябва да се даде отговор и на въпроса за енергийната бедност. Благодаря. Професор Лабен. Благодаря на професор Лабе. Сега ще дам думата на професор Станислав Наки. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. ден, дами и господа. Благодаря, че ме поканихте да говоря пред вас. За мен е удоволствие. Аз съм за втори път в Европейския парламент. Миналата година присъствах на дебат в същата зала и за мен е голямо удоволствие да се върна тук отново. Както вече се каза, Едно от най-големите опасения, което се изказа тук, беше във връзка с недостатъчната информация, изчерпателна и точна информация относно технологиите и рисковете. Ние сме наясно, че а, е, а, е, всичко е ново, но все пак трябва да възприемем един рационален а, е, подход. Бих искал да коментирам първата презентация на господин Алтман. Боя се, че трябва да споделя с вас множество опасения. Госпожа Коларска-Бобинска спомена емисията въглероден диоксид и резервите, които тя има в тази връзка. 5% емисии са емисиите за всички конвенционални запаси. Мисля, че това не бива да ни тревожи. Господин Ричард Дейвис от университета в Друба показва, е, че 300 е, е, метра е дълбочината. Презентацията съдържаше още множество неточности, на които ще се спра малко по-късно. Беше казано, че има проблеми, свързани с а, геологичните аспекти. Трябва да кажем, че налягането е по-низко, така че газа не изтича през отворите. И трябва да кажем, че винаги има риск от изтичане, ако отвора не е добре е, е, уплътнен. Струва ми се обаче, че оценката на риска трябва да се направи най-вече в връзка с въглеродния диоксид, който се съдържа в запасите. Втория оратор говори за сеизмичните аспекти. Това беше професор Анастаси. Много благодаря за това, което казахте. Петициите от Полша, за които говорим а, сега, съдържат много елементи, които съм изборил и в моята презентация. Аргументите от петициите обаче могат да бъдат обобщени по следния начин. И двете петиции от Польша и българските петиции за регион Нови пазар – не знам дали всъщност този въпрос още се дебатира. Имам предвид български случай, но както и да е, ще говоря за всички петиции. Е, темата е толкова противоречива, че невероятно няма да можем да отговорим на всички въпроси. Въпреки това, искам да ви кажа, че действителността не е толкова мрачна, колкото я нарисувах е, е, вносителите на петициите. Естествено, че е много важен въпрос за въздействието върху околната среда, особено когато говорим за почвата, за обратните води, за третирането на отпадъците, поточването води, плановете на общността за реагиране в спешни ситуации и така нататък. Виждате в този вестник от 73-та година, че това е всъщност първата статия, в която се споменава шистовия газ в Канада. Нека да погледнем още няколко стати от 83 та и 87 година. Моля, не, не, не забравяйте всички противоречиви мнения във връзка с газовата находища. Що се отнася до документираните инциденти, искам да кажа следното. Съществува такава документация на инцидентите. В една публикация от 2011 година са документирани 43 инцидента – ето списък на тези инциденти. 20 инцидента, свързани с замърсяване на подпочвените води и изтичане на подпочвени води. Нека да разгледаме в долната част на слайда виждате други по-незначителни инциденти, като замърсяване на въздуха и е, земетресение. Това е статистика от Съединените щати, където сондажите са наистина много. Това е статистика за периода 2006-2011 година. Нека да погледнем инцидентите. От, отново. И ще, ще видим, че няма инциденти пряко свързани с хидравличното разбиване. Да, очевидно трябва да обърна внимание на всички аспекти, свързани с околната среда. Трябва да извършваме мониторинг, наблюдение и да следим отблизо всички тези въпроси. Някои е, говорят е, за забрана на сондажите в гъстонаселени региони, за това, че са необходими големи площи за добив на шистов газ. Е, ще намерите по-подробна информация в е, материалите. Но във всеки случай от 2007 година е, насам технологиите се промениха и напреднаха и аз ще се спра накратко на този въпрос. Както виждате на слайда, от 4000 до 20 000 кубични метра има в един кладенец. В литературата се говори за вертикална пенетрация. Професор Анастазио и господин Алтман споменаха вече въпроса за химикалите няма да се спирам на него. Ще е, се спра на въпроса за новите технологии, за така наречената зелена химия. Виждате списък на тези технологии на слайда. Моля да не забравяте, че химичните съединения, използвани в миналото, са по-различни от тези, които се използват е, сега и искам да спомена сега е първия истински доклад за въздействието на хидравличното разбиване. Господин Шимански спомена, това беше доклад на Полския институт по геология. и на Института по петрола виждате а, мястото и района, който беше анализиран. Тук има информация за дълбочината 3 км и половина. 4000 кубични метра обем, на кладеница, 1000 метра неговата дължина и какви са резултатите от анализа, наобщо казано много положително. Няма никакъв голям риск за водите, няма риск от замърсяване, не са засегнати водните ресурси по никакъв начин. Сега някои данни за въздуха. Погледнете параметрите на този слайд. Параметрите за шума. Какво е въздействието върху шума? 53 децибела в регионите около сондажите. Нека сега да погледнем нивата на концентрация в почвата. Те не са се променили. Ето такава е картината. Сега за разбиването. Как работи то? И прошу за... Виждате земетресанието в Фиджи и след това виждате как хидравличното разбиване, по какъв начин хидравличното разбиване предизвиква земетресение на 5 км от е, сондажа. Виждате съвсем минимално земетресение. Обратни води, отпадни води, няма съществени рискове. Сега някои параметри за водите. Нивата остават едни и същи. Ако погледнем отпадните води, както каза господин Алтман, виждат се някои промени. Както виждате, някои от параметрите са по-високи, но тяхното увеличение не е драматично и ефектът е временен, така че няма страшно. Това не са някакви значителни покачвания на нивата. Ако ви интересува целият доклад, мога да ви го предоставя, за да не навлизам в повече подробности. Нека да а, спомена и наземните води. Виждате, че всички равнища остават в рамките на нормалното. Няма съществени проблеми. Бих искал също така да подчертая че няма значително влушаване на параметрите, свързани с околната среда. Точно на това искам да ви обърна внимание, защото това не е важното Подпочвените води. Няма промяна в качеството, Очевидно има риск. Трябва да се наблюдава състоянието, но този риск не е голям. Риска не е голям, ако следим ситуацията отблизо. В заключение, бих искал да кажа, че петицията трябва да бъде отхвърлена. Извинявайте, че ви прекъснах, но нямаме време. Сега преминаваме към представянето на петицията от Обединеното кралство. Госпожо председател, дами и господа, онези от вас, които имаха издръжливостта да останат до сега, благодаря ви за възможността да представя становището на обикновените граждани. Идвам да ви отправя молба от името на обикновените граждани да помислите за мораториум върху тази практика, докато не се приеме фина... докато не се приеме правен режим, подплатен с съответната със съответното финансиране. Аз знам, че в моята собствена страна в момента няма подходяща регламентация. Всеки ден въпросът става все по-неотложен и в сегашната економическа ситуация правителствата изпитващи финансови трудности, търсят все повече източници на финансиране и всъщност наблюдаваме треска за газ. Сега нашето правителство назначи министър към Министерството на енергетиката, който е известен с силния си ентусиазъм за шистов газ – и е скептичен по отношение на климатичните промени. В момента контролът е в правомощията на органа за здраве и безопасност. Той, носи, той отговаря за регламентацията за сондажите в открито море, където няма хора, няма пътища, нито къщи. Експертите в областта ни казват, че органът за здраве и безопасност не разполага нито с ресурсите, нито с знанията и опита, необходими за регулиране на проучванията за шистов газ в континенталния шелф. Всъщност, ръководителя на отдела за нефта и газ в органа за здраве и безопасност каза публично, е какво има да инспектираме. Повечето от дубките са под земята. Единственото място в, Съедин... в Обединеното кралство, където се осъществява разбиване в Ланкашер. през фирмата, която осъществява това разбиването, е саморегулираща се. Но Органа на здраве и безопасност нито един път не е осъществила проверка. На два пъти имаше слаби земетресения, които бяха обаче достатъчно силни, за да увредят един от кладенците и разбирам, че една от, част от отпадните води е била изхвърлена в а, канала на Манчестър. В момента гражданите Ланкашър и Филд са изправени пред перспективата за хоризонтално сондиране без, еф, без ефикасно, ефикасно регулиране, без проверки или изпитания. Стотици хиляди хора са лишени от защита на здравето и безопасността няма защита на доставките за вода, околната среда или финансовата им сигурност. Какви са евентуалните печалби? Никой не може да гарантира ефтин газ. Шистовия газ не е чисто гориво. Смята се, че то е лесен, лесен приход за хазната. Но чувам, че една фирма в компания е, е напуснала Австралия с дълг от 50 милиона. Друг проблем е свързан с водата, която остава дълбоко под водата и си остава там. Поначало при разбиването се използват между 5 и 9 милиарда галона вода. В период, в който недостига на вода става все по-остра, можем ли да си позволим тези загуба? Нерегулираното проучване на шистов газ ще продължи да трови градовете и селата и ще уврежда качеството на живота за стотици хиляди граждани. Това ли е бъдещето, което искаме за Европа? Ние имаме нужда от е, неотложни действия. Аз смятам, че един общоевропейски мораториум е, без граници върху хидравличното разбиване е задължително, поне докато не бъде прията регламентация с е, съответната финансова обезпеченост. Има альтернативи на газа, но няма альтернативи на а, водата. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви. Сега думата има господин Кевин Андерсън, който е тук вместо Джон Бродерик. Заповядайте. specifically on the issue. I'm going to be focusing very specifically. Ние говорим, по, ние говорим за промените в климата от гледна точка на газът и изгарянето. Аз ще се спра на е, нациите по приложение едно. Всички страни в Европейския съюз. Общо взето разделяме страните на страни от е, приложение 1 или анекс 1, индустриализираните страни. Ще започна с основния въпрос – природния газ, това число е шистовия газ, не е ниско въглеродно гориво. 75% от теглото на газът е въглерод и при изгарянето се получава въглероден двуокис. Няколко души казаха тук, че газът е по-добър от въглищата, що се отнася до емисиите на со 2 Това е вярно, само обаче ако въглищата са в земята. В, независимо това дали се използва шистов газ или природен газ и не се използват въглища, но когато тези въглища се изнасят в други страни, емисиите на въглероден двуокис по никакъв начин не спадат, така че е, трябва да има абсолютно заместване. Въглищата трябва да си останат в земята, за да има полза за климата противен случай шистовият газ е по-лош за климата. Мисля, че това е много важна оговорка. Така че шистовия газ, природновия газ не е ниско нисковъглеродно гориво. Сега, няко... да ви представя контекста. Е, ще приведа цитати от няколко агенции. Да не забравяме докъде сме стигнали по отношение е, на промените в климата очаквам, очакваме до 2040-50 година температурата да се повиши с 3,5 градуса по Целзий. Радикална промяна в сравнение с това, на което сме били свидетели миналия век. По-нататък се казва, че когато се анализира данните, тенденциите съответстват на 6 повишение в температурата през този век това ще има катастрофални последици за планетата. Не забравяме за какво говорим. Не говорим за едно прекрасно бъдеще с 3 градуса и половина. Говорим за 4, 5, 6 градуса. Това е пътя, по който вървим. Няма никакви изгледи да се отклоним от този път. Освен това, имаме 5 години да променим енергийната система Джон Бродерик каза, че може би влизаме в златната ера на газа. Не влизаме в златната ера за човечеството. И така, добър ли е периода за човечеството и планетата? Очевидно не. Това е рамковата конвенция на ОНЕ за климатичните промени. Мисля, че всички ние я познаваме. Там се казва стабилизацията на концентрациите на парникови газове в атмосферата. Трябва да бъде на ниво, което да предотврати опасна антропогенна, опасна антропогенна промяна в климатичната система. Но как, какво има преди, когато кажем опасно? За щастие, не е нужно ние да, реш... да разчитаме на учените. Политиците, възоснова на науката, са, е, ни представят граница между приемлива и, не... приемлива и неприемлива промяна в климата. И това е температура под 2 градуса по Целзий. Това е цел, която съответства на научните данни. Ние сме подписали този ангажимент. Всички страни, представени тук, са подписали споразумението в Копенхаген. Европейски съюз застъпва подобна теза в различни документи, а именно температурите да не, по, да не превишават нивата от преди индустриализацията с повече от 2 градуса. Знаем, че трябва да избегнем опасността. Дефинирали сме какво представлява опасността. Постигнали сме споразумение в демократичните общества. Международната общност е стигнала до това заключение и сега какво е необходимо, за да се изпълни тази цел? Кумулативните емисии на въглеродния двуокис в атмосферата трябва да се запазят на ниво, при което вероятността да не се превиши границата от 2% ще е висока. По този начин няма да има опасност, опасна промяна в климата. Дали обаче тенденциите в емисиите са, съответстват на тези 2 градуса? Какво означава това за политиците и учените? А именно темповете, с които трябва да намалим емисиите на CO2 през 2012 година е твърде късно. Нищо не сме направили до сега срещан върха в Рио беше през 1992 година. От тогава седим и гледаме как емисиите се повишават. И така, вече сме а, разхитили ресурса и сега има 50% шанс да избегнем опасностите. И сега им както казах, 50% е, е вероятността да избегнем опасността. Да си представим, че е, постигнем успех е, по отношение на обезлесяването, да намалим емисиите от производството на храни. Тогава въпросът за мен и колегите какво остава за емисиите от енергетиката. Какъв бюджет емисии остава за нас, за шистовия газ? Ако искаме е, да имаме 50% вероятност да избегнем опасността. Мога да ви посоча множество научни стати, но ще ви представя едно упростено резюме. Ако успеем до 2020 година да направим така, че глобалното повишаване на температурите да не е повече от 2%. Не е лесно, ето така изглежда кривата. Това е въглеродния двуокис в милиарди тонове или гигатонове. До 2050 година. Сега сме тук, емисиите растат, Миналата година те са повишили с 3%, предишната година с 3%, много повече от всеки един период в индустриалната революция. Емисиите растат с по-бързи темпове, от когато и да било в историята. През 2020 година ще се стигне до най-високата точка Това е глобален анализ. Ако кривите не са толкова трудни, ако, ако се, са по-постепенни и имат, има опасност, от, има вероятност от 3-4 градуса. Няма. От 2020 година нататък ще трябва да намаляваме с 10-20% годишно емисиите и то всяка година, за да се за да ограничим покачването на температурата до 2 градуса. Но през 2035 година не остава място за емисии. Може би това означава, че съхранението на въглерода трябва да бъде 100%. Това означава, че трябва да има нула емисии. Това означава, че трябва да използваме само възобновяеми а, енергийни източници. И сега, за онези от нас, които са в богатата част на света, Мисля, че е справедливо да предвидим по, по, по-големи величини за емисии за развиващия се свят. През следващите години ние ще трябва да намаляваме емисиите с 40% до 2020 година и 90% до 2030 година Тоест, почти пълна декарбонизация, за да дадем възможност на развиващите се страни да а, намаляват а, своите емисии с по-бавни темпове. Защо са тези заключения различни от това, което обикновено чувате? Първо, 2 градуса Целзий не трябва да се основава на датата 2050 година. Тази дата е, е привлекателна от гледна точка на политиката, но не и на науката. Ако разделим емисиите между Анекс 1 и 2, ситуацията в е, страните от Анекс 1 става по-сериозна. Да не забравим, че декарбонизацията в енергийния сектор не е също като в енергийната система. Е, енергийната система е тази, която трябва да се декарбонизира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 Дори и при съхранението на газа е няма вероятност да се постигнат целите. Нужните приоритети трябва да бъдат за технологии с нулев с нулев въглерод има известна възможност шистовия газ да намали енергийната интензивност. Освен трябва да се изключат останалите изкопаеми горива. За страните от анекс 1 нещата са по-лесни. Шистовия газ е несъвместим дори и със слабият вариант на нашите международни ангажименти, дори и с прилавянето и съхранението на въглерода. Така че ако искате да спазвате ангажиментите по Копенхаген, не бива да се използва, да се използва шистов газ. Трябва да се намали бързо потреблението на е, енергия, и да се стремим към, нулеви, към енергийни системи с нуля въглерод. Uh, Благодаря ви. И сега предпоследен професор Майкъл Стивенсън. I got up at 4 this morning. Благодаря ви. Тази сутрин станах в 4 часа сутринта. Обещавам, че няма да ви задържа повече от 10 минути. При геологическото проучване в Обединеното кралство, което ни беше възложено, и ние сме независима организация, която не е нито за, нито против шистовия газ, се опитахме да предоставим данни на правителството и гражданите на Обединеното кралство. Опитахме се да подходим напълно безпристрастно и ще направим обобщение на ситуацията с шистовия газ в Обединеното кралство. Така и ще засегна някои от въпросите, повдигнати от вносителя на петицията от Обединеното кралство. Първо, добива на шистов газ. Струва ми се, че един от аспектите, който не се разгледа днес, е свързан с въпроса, знаем ли с колко газ разполагаме? А това е много важен въпрос, защото струва ли си изобщо да разглеждаме темата? Струват ли си тези инвестиции? Струват ли си всички законодателни норми, които ще се приемат, ако не е кой знае колко голям самият обем? На второ място – трябва да мислим и за възможните рискове въз основа на оповестената информация. Науката разбира ли тези рискове? Няма да навлизам в това, което Кевин обсъжда, това, което се случва над земята и въглеродния отпечатък. Аз съм един скромен геолог, аз само се ровя под земята. Но при шистовия газ има доста голямо неразбиране. Не се разпознават основни понятия. Нека ви обясня какво имам предвид. Имаме данните за резерва и данните за източниците. Едно е източник, друго е запас. Това не се разбира – когато говорим за източника, въпросът е с какъв обем газ разполагаме под земята. Когато говорим за запаса, въпросът е каква част можем да използваме поради економически или други съображения. И тук цифрите са много различни. Всъщност възстановяването ни показва какъв процент газ можем да извлечем. В Великобритания някои от медиите публикуваха много погрешни данни, имаха предвид източника, не запаса. Стигна се до пълно объркване, но като не знаем с какво количество газ разполагаме, няма как да дадем отговор на въпросите. Моята организация се нарича BGS направихме приблизително изчисление на запаса от газ. Е, за 2010 година това беше 5,3 трилиона кубически метра. Звучи много, но ако сравним тази цифра с източника, виждаме, че всъщност стоиността е доста малка. Има и една друга организация, нарича се Advanced Resources. Тя дава данните за Обединеното кралство при 20% възстановяеми източници, но техните цифри са 5,2. Голяма разлика – не защото геолозите не подхождат съвестно, а защото самото изчисление е много трудно и за да се направи е необходимо да се извърши сундиране. Колкото повече сундажи, толкова по-точно ще е изчислението. В Ланкашер имаме компанията Quadrillium. Те имат разрешително, но при тях се прави само по оценка на източника, а не на запаса отново има едно объркване на двата вида стойности. Освен това, компаниите се опитват да цитират едни по-високи стойности, за да радват своите акционери. Наистина, многообразие от различни цифри, които ни се предлагат. А, BGS която представлявам, се опитва да направи безпристрастна оценка, която да предостави на нашето Министерство на околната среда преди коледа. Как се добива газа? Тук има доста литература по въпроса. За щастие, преди 2-3 години не знаехме нищо за безопасността. За щастие това сега не е така. Но Наистина има подобрение, както казах, преди 2-3 години имаше само 5 научни статии по въпроса. Ето това е едно обобщение на покритите теми в медиите. Замърсяване на подпочвените води, радиоактивност, транспортно оборудване, работа на площадката, емисии, шум, вредни последици от разбиването и така нататък. Няма време да се спра на всеки един от тези елементи, защото тук ще ми трябва часове наред. Сега ще се спра само на земните трусове. Това, според мен, е единствения проблем, който сме имали с шистовия газ в Обединеното кралство. Проблемът е сериозен, медиите му обръщат голямо внимание. Имахме две земетресения, едното 2,3 степен. Ако погледнете тук, ще видите и епицентъра. Това е на нашата веб страница. Това е от светената част в зелено. Какво направихме ние? Отразихме трусовете, сравнихме ги и успяхме да докажем, че е много вероятно, че и двата труса са предизвикани от същата дейност. Защото и двата труса се случиха около 10 часа след максималната сила на хидравличния удар. И това показва, че науката наистина може да даде отговор на някои от сериозните въпроси по шистовия газ. Ето тук можем да кажем, причината беше хидравличното разбиване. Но, както казвам, нашето проучване доказва, че ние можем да подходим рационално. Трябва да кажа, че имаше и някои интересни доклади за тези трусове. Най-интересният, може би, е на Кралското дружество по инженерна дейност. Заключението в този доклад е, че разбиването може да се извърши безопасно, стига да се управлява по подходящия начин. Самият аз обаче смятам, че този доклад се различава доста от доклада на AEA, e които говорят за висок риск от трусове. Вторият доклад, който е важен, защото е свързан с трусовете, е доклада на три независими експерта – Докладите бяха поръчани от квадрила. Целта на докладите беше да се установи кога се случват земетресенията и защо. Принципно, заключението е простичко. Трябва да се правят предварителни инжектирания на вода, след това да има наблюдение в реално време на целият процес на разбиване, като се използва микросеизмична техника. И стигнали се до стоиността от 0,5, веднага разбиването трябва да спре. Това всъщност е червената светлина. При 0,5 намалявате налягането и изсмуквате обратно водата. Струва ми се, че това са доста предпазливи принципи според някои дружества. Изобщо не бива да се работи така. Става дума по-скоро за доверието на обществеността. То може би 0,5 е правилната стойност. Британското правителство трябва да вземе своето решение дали да продължи разбиването. Ние в момента работим по проучване на подпочвените води и метана в фазата преди разбиване. Защо? Защото ако знаем какво наличие на метан имаме в подпочвените води, при естествени условия, тогава, ако някой направи грешка, ще можем да я проследим. Трябва да сме особено предпазливи и да следваме научния подход, като тук разглеждаме най-вече северо-западния регион, където се извършва разбиването. Ние изработихме и една карта, която да позволява да се види кои са местата в скалата, подложени на най-голямо напрежение. Това е също много важно измерение при шистовия газ. Необходимо е да имате базови стойности, с които да сравнявате, за да докажете, че дружествата са направили грешка. Имаше и други въпроси за връзката с шистовия газ и пазара. BGS даде отговор на три от тези отговора. Кевин даде някои от останалите отговори. Сега ще премина към заключенията. Както казах, важният въпрос е Знаем ли с колко шистов газ разполагаме? Преди да дадем отговор на този въпрос, не можем да дадем отговор на останалите. Не можем да знаем дали инвестицията си струва или не. Самите автори на политики не биха могли да знаят дали тези политики трябва да се разработват. Да не говорим, че и обществеността е объркана. Спрях се на опасността от земетресения. Според мен тази опасност може да се контролира на системата на светофара, така че трусовете да са минимални. Правени са и изпитвания и проучвания, които позволяват да се избегнат грешките. За Обединеното кралство е важно да имаме и общ комитет за подбора. При нас в Обединеното кралство правителството обявява търг, така че дружествата да могат да се състезават. Но преди да се обяви търга, ние не можем да знаем какъв ще бъде интересът. Благодаря ви. Благодаря. Ви много сигурно забелязахте, че председателя се смени, но както и да е, сега имаме последна възможност да зададем въпроси. Колегата Теор поиска думата. Заповядате. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на ораторите. Аз съм тук, за да подкрепя госпожа Рехтер, вносителката на петицията, тъй като тя представлява интересите на множество групи от нейния регион, разтревожен от хидравличното разбиване. Разпоредбите, които действат в момента, не са подходящи за уреждане на въпросите с шистовия газ в Европейския съюз. Също така и по отношение оценката на въздействието върху околната среда не са подходящи за инсталациите за хидравлично разбиване и този въпрос беше повдигнат миналата година още един аргумент в полза на европейското уреждане на а, въпроса е поведението на някои страни членки. Какво прави правителството на Обединеното кралство? Вчера правителството на Обединеното кралство публикува своето намерение за а, данъчни облегчения за компаниите, които добиват шистов газ. А, няколко километра по-нататък през Ламанша, отвъд Ламанша, Франция забранява хидравличното разбиване. Това са все факти, които според мен е, е, са в полза на европейското уреждане на въпроса с шистовия газ. Ето по тази причина аз подкрепям искането на госпожа Рехтер за налагане на мораториум до момента, до който не бъде направено независимо проучване на въпроса. Нека да запазим все пак място за шистовия газ. Нека той да си остане там, където си е сега, а именно под земята, защото чухме много аргументи. Много неща се казаха без да се обърне внимание върху въздействието на околната среда. Европейския съюз трябва да поеме лидерството и да помогне на страните членки да направят това, което те желаят. Така че аз е, искам петицията да остане отворена. Благодаря ви. Äh, Времето доста напредна. Това мисля, че беше по-скоро изказано мнение, не толкова въпрос. Искам да благодаря на двамата а, а, оратори. А, вие всъщност не зададохте въпрос. Освен, не ми остава нищо друго, освен да благодаря на ораторите. Други въпроси също не виждам. Благодаря още веднъж на двамата оратори. Извинете ме наистина, но времето напредна и ни притиска. А, ще дам думата госпожа Магдалена Штрасинецки от Генерална дирекция енергетика. Ако желаете, може да вземете думата. Присъства ли госпожа Штразинецки? Имате думата за 5 минути. Заповядайте die Situation. Ja, wir haben noch Bestellungswechsel. Für uns haben wir Miss Karina Vopel. Госпожа Карина Фопел от комисията присъства ли? Да, ето сега. Имате думата. Заповядайте. Благодаря, че давате думата на Европейската комисия. Трябва да продължим да водим балансирана дискусия за рисковете и ползите от шистовия газ, както в Брюксел, така и в страните членки. Днешната дискусия даде важен принос към нашия дебат. Хидравличното разбиване има отражение върху околната среда и това излиза извън рамките на опита, който имаме до този момент. съгласно повече, повечето от петициите, които се обсъдиха днес, искат да се наложи мораториум или забрана на добива на шистовия газ. Нашето скорошно проучване на Евробарометър, което беше публикувано, показа, че около 40% от гражданите ще е, е, е, бъдат загрижени, ако се добива шистов газ в Европейския съюз. Страховете на населението са реални и те трябва да бъдат сериозно оценени. Каква е ролята на комисията? Какво можем да направим ние? Съгласно договорите, е, страните членки определят условията за добив на енергийни ресурси и те а, е, решават дали ще е, позволят добива и експлоатацията на а, газ, това число е шисто газ. А, Техните дейности в тази връзка обаче трябва да бъдат в съответствие с европейското законодателство за защита на околната среда е, и е, здравето. Допълнителни мерки могат да бъдат взети, но за да се решат такива мерки, ни е необходимо единодушното съгласие на страните в е, съвета. първоначалните анализи през 2011 година показаха, че настоящото законодателство на Европейския съюз за околната среда може да покрие и сектор на шистовия газ. Така че тук нататък остава да се реши дали това законодателство осигурява достатъчно ниво на защита на околната среда и здравето. Освен това, за да съберем информация, е, ние възложихме е, е, проучване. На 7 септември излязох резултатите от това проучване. Те могат да се видят в интернет. Това проучване показва, че има известен брой рискове за околната среда. Съществува известна правна несигурност и неадекватност на юридическата рамка и прилагането на законодателството всъщност зависи от страните членки, което означава, че отделните инсталации и проекти се третират по различен начин. Комисията води вътрешна дискусия с отделните се генерални дирекции, за да види как ще продължи работата и как ще се даде отговор на въпросите, на проблемите, които стоят пред нас. Uh има различни е, мерки, различни политики, които могат да се приложат от е, меки законодателни мерки е, до другата крайност, но трябва да се анализират всичките. Плана ни за работа изглежда по следния начин. През 2013 година ние ще предложим някакви конкретни стъпки. Но ако някоя страна членка на Европейския съюз а, желая да добива шистов газ, тя трябва да го прави по приемлив и безопасен начин. И трябва да вземе мерки за ограничаване на риска за околната среда и здравето. Бяха повдигнати днес още множество въпроси. По тези въпроси вече се водят дискусии в Европейската комисия. Други важни аспекти са внимателен избор на място също мониторинг на риска, събиране на данни, управление на отпадните води, ограничаване на химикалите, които се използват и така нататък. също така трябва да бъдат огледани внимателно разпоредбите, предвидени в сега действащите директиви прехода към нисковъглеродна промишленост продължава да бъде основна цел на нашата политика също така и намаляване на емисиите, увеличаване на а, възобновяемите мирни енергоисточници. Това са все цели, които не трябва да бъдат забравени. В заключение искам да кажа, че взехме под внимание всички опасения, които се изказаха тук и ще ги включим в предстоящата си работа. Благодаря. Благодаря. И сега, тъй като нямаме време, е, ще е, е, предлагам следното. Не закривам още заседанието. А, сега ще дам а, думата на а, всички да кажат нещо в заключение, не повече от една минута, защото след това ще дам думата и на вносителите на петиции. Първо ще дам думата на членовете на комисията. Ma prise de parole n'a pas vocation à ça. J'ai une question à la Commission. Един въпрос към комисията. Миналата седмица по интернет беше пуснато едно видео, в което говорителя на Европейската комисия обявява, че комисията ще започне работа по законодателство за проучването на шистов газ. Тук не се каза нищо. За това бихте ли ни отговорили? Моля за много кратък отговор. Oui, merci. Но je maintiens tout à fait ce que, ce que je viens de... Аз поддържам това, което току-що обясних. Ние анализираме различните политически варианти и политики. Към момента не е взето никакво решение относно законодателство, което ще да предложи комисията. Не е взето решение. Господин Хефнер, ще ми е трудно да се вместя в една минута, но ще се опитам. Много се радвам, че комисията ясно заяви по кои теми ще работи и в каква посока мисля да работи. Не знаем какъв ще е резултата, но проблема се състои в това, че докато комисията мисли, на най-различни места в Европа се използва техниката, за която говорим. Това е техника, която която пробива нашата земя, където растат растения, живеят хора, има питейна вода и съществена опасност представляват не само земетресението, но и химическите вещества, които се използват. И защото има много, много опасности. Никъде нямаме гаранции за това, че тези опасности могат да бъдат овладяни. Точно за това се нуждаем от мораториум, докато се направят проучванията от е, юридическо, научно и всякакво е, естество това, което а, е, не бива да допускаме е да кажем, ние ще мислим по въпроса, през това време нека всички да работят и да увеличават риска. Затова аз се смятам, че петициите по тази тема трябва да бъдат оставени отворени, да се наложи мораториум, докато се регламентира темата. Господин Валон за една дума, защото преводачите ще ни отпуснах още само 10 минути. Благодаря ви, господин председател. Добър ден на всички. Аз представлявам всъщност французите, които се борят срещу шистовия газ. В Франция не искаме изобщо да има такава експлоатация, да има такъв добив, ние ще се борим. И каквото и да струва това, ще застанем на пътя на шистовия газ, защото това е етически въпрос. Опираме до бъдещето на планетата, както вече се обясни. Има гласове, които обясняват, че не може да се тръгне по този път и френските граждани ясно ще заявят своята позиция. Много е хубаво, че Европейският парламент е сезиран, защото Европейският парламент има възможността да се прояви като смел законодател. Видяхме, че при емисиите на парникови газове това не се оказа съвсем възможно и катастрофата всъщност ще настъпи още преди 2015 година. Но трябва да ви кажа, че когато има пожар, не можем да седим и да се чудим, ще викаме ли пожарникарите. Е, е, Сега ще дам думата на полските представители, господин Полък, за една минута. Една минута. Dziękuję bardzo za przekazanie głosu. Szanowni Państwo. Благодаря ви, дами и господа. Няма да се спирам на докладите, защото тук позицията на Польша е недвусмислена. Имаме полските доклади по хидравличното разбиване, Професор Наги разгледа докладите, изготвени от Геологическия институт. Там са отразени и някои от най-важните въпроси, свързани с околната среда, включително и сеизмичната дейност. Разглежда се качеството на подпочвените води, както и на повърхностните води. Беше установено, че шистовият газ няма вредно въздействие върху околната среда, че всъщност не се намаляват водните нива. Накратко ще се опитам да обясня. Министерство на околната среда в Полша Сега о, давам думата на един представител на румънската страна да вземе думата за Румъния. Иска ли някой? Една минута имате. Имате думата. Домнуле președинте. Господин председател, аз съм Георгия Дуца и съм председател на Национална агенция за природни богатства в Румъния. В Румъния ние се ние искаме да съчетаем осигуряването на комфорт с опазването на околната среда. Липсата на околна среда доведе до исканията забрана на някои технологии. Аз не смятам, че в настоящия момент можем да предлагаме ограничения върху използването на технологии. Имайки предвид ограниченията във времето, позволете ми да представя на секретарията на комисията документ, в който са изложени становищата на нашата агенция. Благодаря, че спазихте времето. Ще дам сега думата на вносителите на петиции. Ако и четиримата или петимата искат да се изкажат по една минута, защото имаме още 4 минути, след което преводачите ни напускат накратко. Имате думата. Мерси. Szanowni Państwo, ja chciałam poprosić, żeby Państwo nie odrzucali naszej petycji. Dami i господа, нека ви помоля да не отхвърляте нашата петиция. Ние се позоваваме на събраните документи и данни. Те са много интересни и бяха разработени от различни полски институции. Въпросът е Нима Польша е някакъв зелен остров, нима нямаме никакви проблеми. Но ние се обръщаме към полските експерти. Днес сме тук, за да представим становището на полските граждани. Слушайте се в експертите, но не забравяйте да послушате и нас. Министерство на околната среда в Полша още през септември 2011 година ни уведоми, че има над 7000 сондажа с хидравличен удар. Не съм сигурна в цифрите, но бих искала да ви препратя към писмото от нас до депутатите в Европейския парламент. Там цитираме господин Антон Тикрафи. Може да видите и видеоматериал в YouTube, който показва какви са опасностите от метана при сундирането. Моля ви, не се бавете, предприете бързо действие. Ние сме наистина в сериозна опасност. И за това ви моля, постъпете етично. Искаме ли да оцелеем, трябва нещо да направим. И сме дошли тук, за да ви помолим за помощ. Никой не застава зад нас. Искам да ръкопляскам на Обединеното кралство, защото ето там очевидно има подкрепа от страна на парламента, докато ние в Польша, обикновените граждани, сме оставени без никаква подкрепа. Много ви благодаря, че ни изслушахте. Ние сме събрали своите данни. Моля ви да разгледате нашата петиция. Друг желаящ от носителите да вземе думата. Заповядайте. Днес дойдох тук убедена по явни причини, че експлоатацията на шистов газ в контекста на климатичните промени е неприемливо. Всичко, което чух днес, е, подсили убеждението ми. Объркванията между научните е, възгледи, липсата на регламентация, невежеството на хората, които искат е, да, които ще изпълняват политиката възмущението на съседите ми, които се притесняват, всичко това ме е, кара да, да изпитам желание да скоча от пропаста. Моля ви, на, наложете мораториум, докато не бъде прието съответно законодателство. Благодаря ви. Аз искам да се присъединя към казаното на 28 февруари в комисията относно правната несигурност при тази тема, именно шистовия газ. но трябва да подчертая, че днес говорихме много за хидравличното разбиване и най-вече за хидравличното разбиване. Бих искала Европейският парламент и Европейската комисия да направят анализ и на други методи други видове разбиване, също и разбиването с нулево количество вода. Могат да се търсят и източници, които са в почвата, за да се направи преценка за кладенеца и въздействието. Да се види всичко това и накрая ще кажа, че ние имаме нужда от опити при затварянето на кладенците. Благодаря. Още веднъж много благодаря на всички участници. Още веднъж е, трябва да 15 секунди, ако искате думата сега, ще ви дам, защото съм много щедър, ви давам 15 секунди. 15 секунди, за да ви кажа, че има и други петиции, които ще постъпят. Петиции на германски граждани, бългийски и люксембургски граждани. И мисля, че всички тези петиции трябва да останат отворени, да предложим на тази комисия да гласува резолюция, може би позиция, становище за всички тези петиции, които да бъдат изпратени на Европейската комисия. Това е моето предложение. Благодаря още един път на секретарията и председателството. И на вас много благодаря за идеята, заключението от тази дискусия ще бъде обсъдена на следващото заседание на координаторите. Благодаря на всички участници. Мисля, че тук в нашата комисия се занимахме доста задълбочено с проблема. Три часа и половина. Мисля, че дебата беше много интересен. Констатирахме, че добива на шистов газ, е, добиването шистов газ е нова технология, е, свързана с различни рискове. Е, състезаваме се, надпреварваме се с действителността, защото добива вече тече. Констатирахме, че има нужда от общо европейско законодателство, защото нашия континент е неделим. И за това се радваме, че комисията ще започне работа по разработка на общо европейски подход подход. Напълно логично е всички петиции да останат отворени, което означава, че ние ще продължим да се занимаваме интензивно с проблемите, изложени от вас. Ние не можем да изхвърлим петициите в кощето, тъй като въпросите са твърде важни. Благодаря на експертите, благодаря на преводачите, че ни отпуснаха още 15 минути и желая на всички приятен път до дома и приятна вечер за крив. Закривам заседанието.